Следващата точка от дневния ред е изявление на комисията относно един въпрос с искане за устен отговор, казва председателя, <laughs> задължително посочване на страната на происход или на мястото на происход за определени храни. Uh, uh, яко първи забежа глас в имени Председателя се извинява. Естествено, че вече обсъдихме тази точка. Имаме изявление на комисията. Отново комисар Андрю Кайтис има думата. Благодаря, господин председател, уважаеми депутати. Благодаря ви за възможността. Комисията може сега да поговори с вас по този толкова важен въпроса, е именно водно-електрическия сектор в Европа. Водно-електрическия сектор в Европа е, е сектора, в който Европа има най-голям енергиен потенциал. Той ще продължи да играе важна роля и е, ще продължи е, този сектор да допринася за основните ни приоритети. Е, устойчивост, конкурентоспособност. Комисията смята, че всички производители на електроенергия трябва да получат равен достъп. Това би било от полза за местните общности, тъй като знаете, че има много високи такси, които се плащат от притежателите на концесия. Смятаме, че хидроенергията трябва да се интегрира на енергийния пазар. Това ще доведе от полза за потребителите. Комисията знае, че има различни аспекти социални, екологични, що се отнася до водно-електрическата енергия, държавите членки имат свобода на действие. Тук ние не поставяме под въпрос правомощията на държавите членки. Те могат да налагат съответни задължения на различните видове оператори на ВЕЦ. Е, по този начин е, те могат да установят равновесие между различните видове интереси и между изискванията на политиката на конкуренция. Само, че държавите членки трябва да спазват европейското законодателство. Например, когато една държава членка реши да използва процедурата на концесии, трябва да се спазват европейските правила за обществените поръчки. По този начин ще се гарантира не само лоялна конкуренция, но и равнопоставеност и прозрачност между економическите оператори. В тази връзка Европейската комисия и нейните правила за обществените поръчки са пределно ясни. Тогава, когато се прехвърля или си продължава периода, за който е валидна концесията. Ние не смятаме, че трябва да се изключва водно-електрическия сектор в Европа от приложеното поле на европейското законодателство за конкуренцията. Европейските правила трябва да се зачитат в тяхната цялост, включително и директивата за е, електричеството, трябва да има равнопоставеност е, между економическите оператори. Това е много важно, за да има добре функциониращ енергиен пазар. И накрая по отношение на даването на, на концесии за оператори и на ВЕЦ, е, тук трябва да се отчитат и правилата за държавната помощ и правилата свързани с антитръстовете. Е, понякога може да има нарушаване на правилата, които забраняват създаването на тръстове. Е, ако има такова нарушаване, може да се даде възможност на една компания да е, има водещо положение на, на съответен пазар. Даването на концесии в този сектор може да подлежи на правилата за държавна помощ. Когато се дава предимство на една компания на един пазар, това води до негативно въздействие върху търговията и води до изкривяване на конкуренцията. Може да се отпусне държавна помощ, ако са изпълнени няколко условия. На първо място, когато е, има пропуснати ползи за държавата. На второ място може да се даде предимство на определена компания на съответните пазари при специални случаи. На трето място, когато се е, стигне до изкривяване на конкуренцията или е възможно да има изкривяване на конкуренцията, трябва да се предприемат съответните мерки. Благодаря. Благодаря. Говорим за водно-електрическия сектор в Европа. Сега ще има изказване от името на политическите групи. Първия изказващ се ще е господин Таяни от името на НП. Една минута и половина. Сеньор президенте. Благодаря, господин председател. Господин комисар, Сектора на водно-електрическата енергетика е от ключово значение за единния енергиен пазар в Европа. Но пазара на концесии в Европа далеч не е хомогенен. В някои страни концесиите могат да се подновяват, в други те могат да бъдат неограничени по време Тоест, огромни са разликите и това се отразява на конкурентноспособността на дружествата. Трябва да има едина законова рамка, ако искаме достъпа до пазара да бъде справедлив и да отговаря на лоялната конкуренция. Ние Зададохме въпрос как комисията ще търси по-голяма конвергенция на пазара на водноелектрическа енергия в Европа, включително процедурите за отдаване на концесии. Бихме искали комисията да бъде по-активна в това отношение, господин комисар. Не само да направи така, че се, да се прилагат правата на конкуренцията по правилен начин, но също така и да се оценят какви са последствията от различните режими на отпускане на концесии в сектора в различните страни Дружествата естествено работят за своя полза и това може да се отрази много отрицателно на малките и средните предприятия, да спре растежа и да намали конкурентоспособността на Европа в света. Много често тук ни се казва, че е, комисията не отговаря за тези неща, но смятам, че вие трябва да бъдете много по-активни, не само да проверявате дали се спазват правилата. Сега, от името на социалистите и депутатите, госпожа Тоя. Благодаря. Е, ясно е, че това е отрасъл, който има значение за економиката нещо, което вече беше споменато. Господин комисар, е, вашето изявление съдържа само абстрактни изказвания и не отразява действителността в този отрасъл. Както вече бе казано, има препятствия, които трябва да се премахнат. Първо, различните режими на концесии, също процедурите за използване на водно електрическите ресурси. Това, че те са толкова различни, изкривява пазара и изкривява конкуренцията затруднява и сигурността на инвестициите, както и достъпа до финансиране. Другото предизвикателство е в това, че комисията действа по изключително противоречиви начини. Една генерална дирекция прави едно, друга генерална дирекция прави напълно противоположното. Мерките са разхвърлени, произволни и въобще не са координирани. Страни като малата са наказвани, заплашвани от процедури, които започват, защото не сме предприели бързи мерки за либерализиране. Други е, страни имат режими ограничени във времето и нямат конкурентни търгове, но към тях критики не се отправят. Господин комисар, призовавам за конкретни действия от страна на комисията, за да може да разчитаме на една хомогенна правна рамка, за да има действителен пазар и да има действителна конкуренция. Трябва да има един общ подход по отношение на нарушенията Европа няма да изглежда достойно, ако една страна се третира по един начин, друга по друг, една генерална дирекция действа по един начин, друга по друг от името на групата АЛДА Ясен Костелимович. Благодаря, господин председател. Откакто комисията представи своята стратегия за енергиен съюз от февруари 2015 година, стана ясно, че всички трябва да се стремят към зелена, екологично устойчива енергия. Водно-електрическия сектор може да допринесе за постигането на тези цели. Е, тъй като 16% от нашата енергия в Европа идва от водоисточници. В миналото този процент беше 10%. Само, че не можем да изпълним целите само чрез по-добра регулация на съществуващите ресурси. Ние трябва да видим как може да използваме неизползваните водни ресурси. Има изключително голям потенциал на Балканския полуостров, например, в Босна, Сърбия, Харватия, Албания. Този потенциал в никакъв случай не се използва в пълна степен. В Босна, например, само 37% от енергията се използва. В Албания 35%. 5%, така че господин председател, нека ясно да подчертая, че трябва да има по-добра регулация, но това не е достатъчно. Трябва да погледнем и на нашите съседни държави. Само по този начин ще постигнем нашите цели. Мисля, че е, заедно, е, само заедно можем да бъдем по-силни. Това се доказа през последните 70 години. Това въжи и в областта на производството и продажбата на енергетика. Благодаря. Благодаря от името на групата на Обединената левица госпожа Палома Лопес Бермехо. За една минута и половина, заповядайте. Gracias, presidente. Me tener благодаря, господин председател. С удоволствие се възползвам от възможността да се включа в обсъждането, защото аз съм изпратила два писмени въпроса за концензии за ВЕЦ информация, за ВЕЦ енергия в Испания и комисията ми отговаря, че нямат информация. Става дума за плащания които надвишават инвестициите, за забавяне на средства, които трябва да се върнат на публичния сектор и така нататък. Комисията е много активна в някои области, а изведнъж си затваря очите за нарушения, които се извършват от компаниите в тази област Санкциите, които се налагат в Испания за използване на водно-електрическа енергия е, и съответното ценообразуване, са много незначителни. Трябва да се е, обърне внимание на сектора като цяло – в нашата структура на енергопотреблението е, вец енергията играе много голяма роля. А, има много големи колебания в а, е, производството на енергия от други възобновяеми източници. Има ред съображения, свързани с опазване на околната среда. Затова е необходимо да има по-добра ко- координация между различните агенции и дирекции на комисията, които отговарят. Какво възнамерява да прави комисията по този въпрос? Сега давам думата на госпожа Мишел Риваси. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин председател. Язовирите са част от е, наследството на всяка европейска държава. Те позволяват да се е, произвежда електричество, да променят пейзажа. Е, тук имаме ползи, които са не само от енергийно хара... качество, но и са се развили множество подраздели на економиката, свързани с крайбрежието. Въпросът сега е да се види каква добавена стойност ще създадат новите концесионери и как те ще, е, ще бъдат задължени да се борят за общото благо. Фрагментацията на концесиите и липсата на глобален подход може да, да застраши сериозно тези ценни ресурси. Важно е добре да се координират дейностите по язовирите и да се групират по подходящ начин концесиите. Въпросът ми е следният. По язовир ли ще се разпределят концесиите или ще се групират по долина? Благодаря. От името на групата СПД, господин Хелмер. Well, thank you, благодаря, господин председател. Често съм казвал в тази зала, че не трябва да се използва слънчева или ветрена енергия. Така че е интересно, че тук има източник на енергия, който подкрепям. Енергията от ВЕЦ е ефтина, предсказуема, няма нужда от кой знае какви поддръжки и няма нужда от кой знае какви субсидии. Всъщност това е точно обратното на слънчевата и вятраната енергия, а за тях прахосахме много пари. Цените на електроенергията нараснаха, а енергоемките е, компании и отрасли излязоха извън Европейския съюз. Проблема обаче е, че не може навсякъде да се произвежда енергия от ВЕЦ, това зависи от топографията. Сега говорим за лицензии и за концесии. Моята партия ще се противопостави на всякакви опити за европейска хармонизация. В Великобритания хидроресурсите са национално благо и ние ще се противопоставим на всякакъв опит за контролиране на това благо от страна на Брюксел. Благодаря, господин Хелмер.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 един боксер си е вдигнал и двете ръце, другия си крие едната зад гърба. А ако е, така се провежда матча, всички ще кажат е, не е справедлив резултат. Но точно това се случва в е, сектора на водно-електрическата енергия в Европа. Дават се несправедливи привилегии. Спъва се конкуренцията, изкривява се, защото е, се е, разрешават различни условия и различни е, режими в различните страни. Различни са условията на инвестиции. Но енергията може да се продава през граница и това е точно случая на двамата боксери, един от които се е, бие само с една ръка. За това трябва да направим така, че и двамата играчи да използват и двата си умрука. Господин Делано. Благодаря, господин председател. Този устен въпрос за отрасла на вецовете в Европа е много важен. Важно е производството на електричество по този начин, тъй като е важно да има, тъй като тази енергия е и възобновяема и е, може да се съхранява и може да се използва за допринасяне към европейската независимост в областта на енергетиката. Да не говорим, че язовирите са важни за съответните територии и около тях се развива друга дейност. Експлоатацията на язовирите е важна за селското стопанство, за водоснабдяването, за туристическата дейност и прочие, и прочие. Също и за контрола на прииждащите реки. Така че нека да обърна внимание, да обърна внимание на комисията за това, че трябва да има яснота за правилата в този отрасъл в Европа и да се има предвид, че различните държави членки имат различна история и география. Това показва и е проучването на Флоренския институт. И подобен тип мерки ангро има опасност сериозно да дестабилизират екосистемите около язовирите. Затова е много важно да не се открехва вратата към евентуална възможност за въвеждане на мерене с двоен аршин. Благодаря, господин Денено. Госпожа Билбао Барандика има думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин комисар, Европа е един от континентите в Европа, където енергията от вецове, енергията от вецове се използва в най-голяма степен. Много от нашите вецове са стари, но те могат да бъдат технологично подобрени, за да се увеличи капацитета им. Капацитета на съхранение на този вид възобновяема енергия е много полезен с цел осигуряване на стабилността на пазарите, тъй като сега живеем във време, където знаете какви са цените на енергоисточниците. Трябва да се погледне законодателството на Европейския съюз обаче. Концесиите, обществените поръчки, режимите, начина на опериране и така нататък. Мисля, че трябва да имаме правна сигурност и трябва да имаме финансова сигурност за инвестиращите. В държави като Испания, компаниите, дружествата се задушават от една система, която имаше за цел да подпомогне възобновяемите източници на енергия, но в крайна сметка не се случи това, защото няма европейска стратегия и няма достатъчен принос от страна на възобновяемите източници на енергия в общия енергопоток. Така че какво правите вие по отношение на концесиите, за да има полза за сектора в цяла Европа? Госпожа Гростет. Благодаря, господин председател. 16% от енергията идва от ВЕЦ централи, т.е. това е третия източник на електроенергия в света. Много важно, защото тази енергия е крайно важна за индустриите, които не могат да бъдат делокали изнесени. Това е особено важно за планинските райони също така се дава възможност да се опази архитектурното, културно наследство на тези райони. Тази енергия не отделя и емисии и отговаря на целите на, енергия, е, на Европейския съюз. Не става дума обаче само за възобновяема енергия. Тук тя може и да се съхранява. Затова на, енергийно, на европейско ниво не следва да се създават е, груб, груба режими на регулация. За е, ние трябва да избягваме на всяка цена да спъваме инвестициите в този сектор – а сигнала, който се изпраща в момента от Европейската комисия на инвеститорите, не е достатъчно положителен. Конкуренцията е много, много трудна в някои страни членки. И е, тези, които са направили усилия да е, инвестират, сега е, несправедливо биват сочени с пръст. Комисията трябва да окаже подкрепа на този сектор. В планинските сектори особено хората са изключително обезпокоени. Благодаря. Господин Шон Кели има думата. Благодаря, господин председател. Много се радвам, че провеждаме тази дискусия, макар и късно вечер, защото темата е много важна в областта, по която обсъждаме, са трупани години наред опит и познания. Това е чист енергиен източник, който може да изиграе много важна роля за постигането на целите в областта на климата и енергетиката. Много ам, такива електроцентрали има в Европа и те допринасят значително за енергийния микс. 24 милиарда евро се спестяват от внос на изкопаеми горива, Европейския съюз има за цел да въведе повече възобновяеми източници на енергия не само заради промените в климата, а и за да намали сметката, която годишно плаща за възобновяеми източници на енергия. 400 милиарда евро има възможност да се е, работи с други възобновяеми източници на енергия, като вятъра и слънцето и е, водно-електрическите централи да се използват като начин да се съхраняват възможности за производство за моментите, когато няма достатъчно слънце или вятър. Това е отлична възможност за съкрещение. Трябва да се види какви са перспективите и да се използва нов дизайн на производство. Благодаря. Е, Благодаря. Господин Масимилиано Салини, заповядайте. Благодаря, господин председател. два много конкретни коментара. Нямаме много време, затова по същество. Сигурен съм, че знаете, господин комисар, че има много различни процедури за концесия в различните държави членки. В някои държави има тръжни процедури, в други няма концесиите могат да бъдат продължени като срок, без да има формално подновяване, без да се правят допълнителни търгове. В други държави има редовни е, тръжни процедури, след като изтече концесията, започва нова процедура. Това създава проблеми в Европа. Комисията не отчита този факт. Ако погледнете необходимостта от е, възвръщаемост, е, ако не започнете да печелите преди края на, на концесията, ясно е, че ще се окаже, че просто финансирате предишния е, носител на правата или, или притежател на, на концесията. Не искаме системата да се превръща в а, система на наказание за онези, които спазват правилата, защото идеята е да има свободна конкуренция. Да, трябва да се подкрепят онези, които правят инвестиции, това е правилно, но тъй като става дума за свободна конкуренция, следва да се гарантира, че се спазват правилата на конкуренцията за всички и комисията трябва да използва този принцип като водещ благодаря, господин Салини. Господин Джованни Лавие. Господин комисар, сега обсъждаме тема, която е от изключително значение. В Париж постигнахме споразумение за общ ангажимент на световно ниво да се борим с климатичните промени. За това трябва да се използват и альтернативни източници на енергия, които имат и по-низки въглеродни емисии. Водно-електрическата енергия е именно такъв източник. Но този сектор в Европа е сериозно застрашен, а именно от липсата на нови инвестиции и неравнопоставеност. Говори се за нелоялна конкуренция, която е най-големия проблем. Ние искаме да създадем един енергиен пазар в Европа, но не може да някои да е, се ползват от е, привилегии на вътрешния си пазар – и след това да могат да излизат на европейския пазар. Необходимо е да има една хомогенна рамка, която да поставя всички на равна нога. Благодаря. Сега стигаме до спонтанните изказвания. Първо давам думата на господин Мишел Дантан. Благодаря, господин председател, господин комисар. Язовите се използват за производство на електричество, но е- язовите се използват и за подобрение на, на региона, за създаване на привлекателни точки в региона, един язовир е важен за местното население. Разнообразието по настояща между различните генерални дирекции на Европейската комисия е нещо, на което трябва да се сложи край. Крайно време е да се започне провеждането на една последователна политика в областта на на електрическите централи. Има различни мерки на различните места в Европа и затова имаме нужда от рамка, която да се прилага от всички и да създаде и да допринесе и вецовете да станат част от е, Европа на енергетиката. Господин Мариас. Благодаря, господин председател. Енергията от вецовете представлява между 20 и 50% от енергийния сектор в Гърция. Тази енергия е важна за Европа. 80 000 души в Гърция са заети в този отрасъл. Отрасъл е важен и за постигането на целите на стратегията ЕС до 2020 година, само че поради политиките на натройката в Гърция, сектора на, на водно-електрическата енергия попада в лапите на големи компании и на външни инвеститори. Ние искаме този отрасъл да работи и в бъдеще и искаме освен това да няма негативно въздействие върху околната среда, но ако има частни инвеститори, това няма да се случи. Това означава съответно, че вецовете в Гърт станат под държавен контрол и да останат далеч от лапите на частните инвеститори и на тройката. Благодаря. И сега от името на комисията, комисаря Витянис Повилос Андрюкайтис. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Уважаеми депутати. Благодаря ви за толкова полезния дебат. Водна електрическата енергия е ключов източна енергия в Европа и целият енергиен сектор е много важен за ЕС. Различията в регулаторните режими обаче не биват да бъдат пренебрегвани Необходимо е, е концесиите напълно да спазват и европейското законодателство. Комисията ще продължи да осъществява контрол върху прилагането на европейските разпоредби. Това е необходимо, за да може да има интегриран енергиен пазар в Европа с е, сигурност на енергийните доставки. Сега оглеждаме е, процедурите за отдаване на концесии разрешителни за е, водно-електрическа енергия. И както изглежда, има нарушение в е, някой от разпоредбите за услугите и за конкуренцията. Не можем да кажем, че страните членки и е, съответните генерални дирекции не си сътрудничат в никакъв случай. Комисията сега разглежда регулаторните режими на няколко страни членки и ще вземе необходимите мерки те да отговарят на европейското законодателство. Благодаря. Благодаря, господин е, комисар, за вашето изказване.